Abbiamo un martello nuovo. Martello. Dear colleagues. Scopi colleghi. започваме с първото заседание за новата година. А не бих искал да пожелая честита нова година на всички колеги. Надявам се да работим успешно през 2016 година. Шло е много здраве и късмет на всички колеги. А сега ви предлагам да преминем направо към работата ни, защото ни чака много работа. Започваме с приемане на дневния ред. Има малка промяна в проекта дневния ред, свързана с препоръките на координаторите от вчерашното ни заседание. Те вече са на разположение и могат да бъдат одобрени. Ако няма възражение, предлагам да приемем дневния ред с направеното изменение. Продължаваме с точка 2. Съобщение на председателя. Трябва да ви известия, че има промяна в секретарията ни. Бих искала да приветствам Алиет Каре. Присъединила се към секретарията на комисията Енви от 1 януари. Благодаря ви, че започвате работа при нас. Пожелавам ви успех! Езикови режим за днес е 21 езика и както обикновено нашето заседание се излучва в интернет. Точка 3. Препоръките на координаторите от 22 декември и 13 януари тази година. Протоколът от заседанието беше изпратен по електронен път. Ако нямате възражение, мисля, че може да го и одобрим. Точка четвърта. Трябва да ви кажа, че ако няма възражение до края на заседанието, протоколите от заседанието от 15-16 юли ще бъдат прияти. И сега преминаваме към гласуването. Най-напред държа да отбележа, че получихме искане от зелените за поименно гласуване. Но трябва най-напред да попитам дали искането за поименно гласуване по трите досиета се е, подкрепя от останалите колеги. Така че нека да гласуваме електронно. Гласувайте за, ако искате да има поименно гласуване и гласувайте против, ако не искате поименно гласуване. Everybody had voted. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Добре, значи ще гласуваме електронно. Госпожа Шалдемозе. Так Благодаря. Съвсем накратко за гласуването на трите възражения. Искам просто да кажа съвсем ясно, че социал-демократическата група ние подкрепяме не първите две, а последното възражение, това, което става дума, т.е. третото възражение. Ние го подкрепяме, защото смятаме, че е много важно да се изпрати ясна, ясно послание за комисията и за ЕФСА, че трябва да се преосмислят изискванията и праговете за добавената захар. Can... Много ви благодаря. А сега може да пристъпим към електронно гласуване по първото възражение. Моля, гласувайте. Everybody voted. The vote is closed. Кили гласуваха, прекратете гласуването, отхвърля се. Гласуваме второто възражение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Третото възражение. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. сега ще направим две минути почивка. Защото министрите все още не са пристигнали. След две минути продължаваме с заседанието. Dear colleagues, Скъпи колеги, с нас е министъра на околната среда госпожа Шарон Дайксма от Нидерландия. Днес ще чуем двама министри от Нидерландия, които ще ни представят програмата на председателството на съвета. Ще действаме по обичайната процедура, т.е. започваме с изложение на министрите, след което ще проведем два кръга от въпроси и отговори. Ще започнем с а, първи тур на координаторите на отделните политически групи, а във втория тур даваме думата на всички членове на нашата комисия. Забавно давам думата на министра. Благодарим и за присъствието днес сред нас, за да ни представи приоритетите на председателството. Имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейската комисия, за мен е удоволствие да се изкажа пред вашата комисия днес и да обсъдим да разменим мнения след това. С нетърпение очаквам съвместна ни работа с Европейският парламент по време на нашето председателство. Нашето сътрудничество е от съществено значение, дори бих казала, той е ключът на всяко успешно председателство. Преди да продължа обаче, би си да ви осведомя как сме разделили отговорността по темите, които ще обсъждаме днес. Аз ще отговарям за околната среда, климата и въпросите свързани с опазване на природата. А колегата ми, министърът на здравеопазването, благосъстоянието и спорта, Едит Шипърс, ще ръководи разискванията свързани с общественото здраве и безопасността на храните, както и свързаните с ми като ГМО и ветеринарната медицина. Днес се изказвам като първи министър на председателската като трио, което споделяме с Словакия и Малта. До момента сътрудничеството ни е наистина отлично. По мое мнение, вашата комисия е една от най-важните в Европейският парламент. Околната среда, общественото здраве и безопасността на храните са теми, които значително повлияят на здравеопазването, безопасността и бъдещето на европейските граждани. Вашата работа е от ключово значение. Радвам се, че толкова много от моите сънародници споделят моето мнение. След изборите през 2014 година в вашата комисия има най-голям брой членове на Европейския парламент от Нидерландия. Европа е изправена пред огромни предизвикателства, като миграцията и международният тероризъм. Сега е моментът Европа да покаже, че се съсредоточава най-вече върху ценностите, които ни обединяват и по-малка степен върху разликите между нас. Европейският проект не може да има бъдеще без европейските граждани. Или както е казал Уинстън Чърчил, Европа е духовно понятие. Но ако хората престанат да носят това понятие в умовете си, ако престанат да чувстват стойността му в сърцата си, това понятие ще загине. Трябва да продължаваме да сме, да сме отдадени на един съюз, който свързва обединява и защитава гражданите ни. Един съюз, който се съсредоточава върху съществените въпроси. Един съюз, който живее в сърцата на гражданите си. Днес бих искал да се спра на четири теми. Климата, кръговата економика, по-доброто законотворчество и устойчивата мобилност. След това ще навляза в някои по-конкретни теми, които ще бъдат важни по време на нашето председателство. Ще водим преговори с Европейския парламент по редица от тях. Нидерландия беше председател на съвета за последен път преди 11 години. Според мен, по това, по онова време на устойчивостта не беше отдадено необходимото значение. Но тогава много неща се промениха. Гражданите на Европа започват все повече устойчиви инициативи. Предприятията предприемат действия и искат от управляващите да ги последват. Зелените инициативи се разпространяват навсякъде. Повече от всякога си даваме сметка, че устойчивият начин на живот и предприемачеството са от съществено значение за бъдещето ни на тази планета. И накрая, ако може би си мислят, на последно място, идеята, че економиката и екологията са несъвместими е морално стараяла идея. Аз смятам, че това е устаряла школа в економиката. Една устойчива европейска економика ще бъде зелена економика. Аз съм убедена в това. И много предприятия, градове компании и отделни граждани смятат същото. И бих искала да работим заедно за изграждането на едно бъдеще на Европа на здраве, безопасност и устойчивост. Нека да започна с борбата срещу измененията в климата. Оптимистично настроена съм и ще ви кажа защо. Все повече хора да си дават сметка колко спешно трябва да действаме. Историческото споразумение за климата, сключено в Париж, е най-красноречивият и най-скорошен пример време за това. Споразумението от Париж е важна отправна точка за нидерландското председателство. На 12 декември 2015 година беше отбелязана повратна точка в историята на екологосъобразната политика. Мнозина от вас бяха там. Това беше много огромно постижение. За първи път в историята правно обвързващо споразумение за климата беше постигнато и то включва принос от всички държави. Макар някои от целите на Европейския съюз да не бяха постигнати, аз съм убедена, че споразумението е добре балансирано и амбициозно. Ето защо надали ще ви изненадам, като кажа, че много се гордея с постигните резултати. И добре координираната намеса на Европейския съюз беше беше важен елемент за постигането на резултатите, както и отличното председателство на Франция на конференцията КОП-21. Но сега вече сме изправени пред най-голямото предизвикателство. Трябва да работим по подробностите на споразумението и с по енергичен начин да ги приложим на практика. Париж не беше краят на процеса. Париж беше едно ново начало. През декември Европейският съвет призова комисията да работи съвместно с съвета, за да направи оценка на резултатите постигнати на конференцията КОП-21 преди Европейския съвет през март тази година. И аз искам съвета по околната среда на заседанието си през март да разгледат последващите действия. Резултатите от тази среща ще бъдат основата на дискусията на Европейския съвет. Бих искал също така да включа в дневния ред на съседанието на Европейския съвет през юни въпроса за схемата с търговия с емисии. Надявам се да го направим и заедно с други предложения, които не са пряко свързани с схемата с търговия с емисии. Втората тема, на която искам да се спра е кръговата економика. Европейската пакетът на Европейската комисия за кръговата економика е цял пакет, както знаете. Благодаря на Европейската комисия за направеното изложение. Впечатлена съм от неговата съобхватност и широкият му подход. Добавената стойност в кръговата економика идва от използв... интелигентното използване на материалите. Тоест, енергийните източници и суровините трябва да се използват с чувство за отговорност. Да няма вече отпадъци. Кръговата економика създава нови пазари, нови работни места, нов економически растеж. В качеството си на председател ще предприема енергийни стъпки, за да могат амбициите на комисията да се превърнат в дела. Както знаете, пакета е разделен на две. Първата част плана за действие за кръгова економика ще бъде обсъден в съвета по околна среда и в други формати. Ще ще излеземе с предложение по време на председателството, предложение основано на тези дискусии. Ще се опитаме втората част, която е преразглеждането на законодателството за отпадъците, да може да завърши колкото се може по-бързо и ще го обсъдим с парламента. Аз лично бих искала да поздравя госпожа Бонафе за назначаването и за докладчик на тази тема. Трета тема – по-добро законотворчество. Европейското законодателство е от огромно значение за решаването на национални и наднационални проблеми. Законодателството трябва да защитава околната среда по ефективен и ефикасен начин. За да постигнем това, е необходимо да имаме едно добро законодателство, което да може да се прилага ефективно. Обедена съм, че съвета и парламента споделят това мое виждане. Нидерландия и други държави членки е, подкрепят инициативата Нека нещата да върват добре. Правилното прилагане на законодателството в областта на околната среда трябва да бъде по-ефективно и по-ефикасно. Няма, в никакъв случай не трябва да се, да променяме целите. Не, трябва просто да смениме методологията, за да можем да постигнем целите, които сме си поставили. Възнамеряваме през юни в рамките на съвета по околна среда този проблем да бъде обсъден. Да имаме дебат на тема по-добри резултати за околната среда. Като целта е, разбира се, да направим всичко възможно за намаляване на бюрократичното бреме. И сега няколко думи относно неформалният съвет на министрите на околната среда и транспорта, който ще се състои в Амстердам на 14 и 15 април. Ще обсъждаме темата е, интелигентни и зелени решения за нова мобилност. Важно е да намерим интелигентни, иновативни решения, за да постигнем нашите цели, включително и е, един по-чист въздух за нашите съграждани. Ще се разглеждат проблеми, свързани с новаторството в областта на автомобилостроенето и необходимостта да се намалят допълнително емисиите на СО2. Дами и господа, ние ще направим всичко възможно, за да спомогнем е, проблемите, които в момента се разглеждат и обсъждат, да бъдат решени колкото се може по-бързо. Е, като, например, е, директивата за не за, за автомобилите и директивата, свързана с таваните за национални емисии. Бих искала да започнем колкото се може по-бързо преговори по качеството на въздуха. Целта ми е да постигнем наистина едно амбициозно споразумение по време на нашето председателство. Важно също досие е регламента 5-6 е, на Европейския съюз. Е, Неодавнашните скандали, свързани с емисиите, доказват, че законодателството може да бъде подобрено, като се създадат нови стандарти и като се бди подоб за тяхното приложение. Ние ще сме изправени пред предизвикателство и ще направим всичко възможно, за да постигнем напредък също така очаквам резултатите от преразглеждането на директивата за птиците и местообитанията. Това ще стане след 6 месеца. Можеме да решиме проблемите залегнали в Европейската стратегия за биоразнообразието до 2020 година, само ако тези директиви бъдат приложени целесообразно. Също, същевременно трябва да се създадат нови, по-интелигентни взаимовръзки между екологията и економиката като цяло, за да може е, нашите съграждани да участват по-активно в решението на проблема ние имаме намерение да организираме една широка дискусия, за да получиме е, мнението и на нашите съграждани относно постигането на целите в областта на околната среда. Ще организираме и конференция на тази тема. Нидерландия приветства намерението на комисията да представи е, план за действие срещу трафика с е, диви животни до март 2014 година. Подхода трябва да бъде борба също с, с, с търсенето и предлагането ще трябва да участват всички заинтересовани страни, да развиеме кампании за осъзнаване, по-добро законодателство, добро управление, за да можем наистина да предприемеме едни координирани действия в тази, с тази цел. Е, ще организираме международна конференция, конференция в Хага по темата, която е, бе предложена от Европейската комисия. Този проблем ще се обсъжда също така в рамките на съвета по околна среда. Също така ще, ще работиме с различните между, международни институции, като Международната комисия за международната, междуправителствената платформа за биоразнообразието и екологичните системи и други за постигане на нашите цели. В заключение, бих искала наистина да постигнем напредък по проблеми, които имат пряко прак и последици за околната среда. Да постигнем заедно и намериме решение за една по-здравословна и по-устойчива Европа. Смятам, че с нашия прагматичен подход и нашата ефективност наистина ще постигнем подобни резултати. Надявам се, че ще, бъде, ще имаме успехи. Благодаря. Благодаря на госпожа министъра, а сега давам думата на координаторите, които ще е, зададат въпроси. Питър Лис. Благодаря. Искам да се спря на две неща. Най-напред приложението на решението от Париж. Мисля, че наистина Париж беше успех. Но при приложенията, при изпълнението трябва да внимаваме да, не, да се съсредоточим не само върху енергоемката индустрия, не само на нея да а, налагаме изисквания и цели. Искам по-скоро да помислим и за споделянето на отговорността. Там трябва да имаме амбициозни цели и да се съсредоточим върху енергийната ефективност. Освен това, Искам да ви насоча вниманието към въздухоплаването. В Монтреал края на тази година ще имаме конференция на та... по тази тема. И тук говорим не за намаляване на емисиите от въздухоплаването, а за тяхното поне стабилизиране. Искам да ви попитам, какво ще направите, за да може на Монтреал да се вземе решение за истинско намаляване на емисиите? чистотата на въздуха. В Германия имаше вчера, бе издадена вчера а, едно съдебно решение, с което се казва, че големи камиони не бива да влизат в центровете на градовете. Мисля, че това не е добър сигнал за Европейския съюз, когато разпореждаме на да, градовете и общините да пазят чист въздуха, но по друг начин не може да се справим с неговото замърсяване, тъй като не може да направим нашите коли по-чисти. Надявам се да имате дипломатичен усет като председател на съвета. И се надявам да може да намерите решение тук и да ни дадете възможност тук в Европейския парламент да постигнем едно разумно решение за намаляването и на тези емисии, емисиите от пътния транспорт. Ясно е, че трябва да се направи нещо от държавите членки. Благодаря. Сега мирям Далец. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър, че дойдохте да споделите с нас приоритетите на вашето председателство и на триото. Ще говоря на малтийски. Ще се спра на два основни проблема. Първо, замърсяването на въздуха и вторият проблем, на който ще се спра, е са емисиите на парникови газове в областта на транспорта. Много бях раз, разочарована от програмата на триото за следващите 18 месеца. Тези два проблема въобще не са засегнати в тази програма. Разбира, раз, разбира се. Разбира се, ще разбирам, че ще работите по въпросите свързани с реформата на схемата за търговия с е, емисии, но доколкото разбирам, тези два проблема, които аз повдигнах, няма да, да бъдат засегнати защото около 25% от емисиите в Европейския съюз идват от сектора на транспорта. Така че ако искаме да намалиме емисиите, трябва да се вземат сериозни мерки е, в областта, която споменах. Моя въпрос е следния. Какви са конкретните мерки, които смята да предприеме нидерландското а, председателство в областта на а, която на, на транспорта, неща, които не са свързани с схемите за търговия на емисия защото е, от една страна са, е, от, от една страна е теорията, от една страна е практиката и това, което е, изпитват на гърба си всеки ден нашите съграждани. Какви са вашите приоритети за, в областта на транспорта и какво ще направи Нидерландското председателство за намаляване на отрицателните ефекти в тази област. Сега давам думата на представителката на ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. Аз ще продължа казаното от Мирям. Защото аз говоря в качеството си на доклад, на докладчик. Was... А, аз съм докладчик по а, таваните за емисии. Това е тема, която, за, която започнахме, която започнахме да обсъждаме още на предишния мандат. Но все, все още не сме обърнали достатъчно внимание, считам, на качеството на въздуха. Смятам, радвам се, че това е един от приоритетите на Нидерландското председателство, но качеството на а, въздуха присъства в програмата, но Раз... Разбира се, можем да организираме много конференции, много семинари по тези проблеми, но струва ми си, имаме едно, една позиция на съвета, къде имаме опозиция на опозиция на тези предложения и а, само мълцим, само имаме съгласие по някои второстепени проблеми. Така че наистина вие ще, ще се сблъскате с много трудни проблеми. трябва да се промени позицията на съвета, за да може да започнем все от тук нататъка преговори, а до сега това не е постигнато. Благодаря. Сега от името на Алга, господин Герпранд. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Еркмат, за вашето изказване. Няма да се спра на климата, тъй като преждеговорящите засегнаха тази, тази тема. Позволете ми да кажа няколко думи за кръговата економика. Знаете, че от теглянето на пакета бе остро критикувано имаше спорни спорове между комисара Тимерменс и съвета. Надявам се, че ще постигнем нещо все пак. Но а, колкото до плана за действие, струва ми се, че той просто е една а, реплика, едно повторение на а, предложението от 2010-2011 година. Не, не може ли да се, да се да стъпиме на проучването Маккензи и оттам да потърсиме нови решения. По време на Люксембургското председателство постигнахме нещо, но тук не става, не става дума само за за а, частични мерки. Става дума за един много по-голям и всеобхватен проект за така нареченото озеленяване на селското стопанство. Този проект не бе достатъчно а, подкрепен а, до сега. През марта ще, комисията ще излезе с пред, предложение за с цел борба срещу а, трафика с застрашените видове. Трябва Необходимо е да се направи много повече от постигнатото до сега. Можете ли да ни кажете какви ще бъдат вашите приоритети и в тази, е, в тази област? Защото знаеш, е, ако някакъв застрашен вид бъде внесен в Европа, той може да се продаде навсякъде. Стела over Благодаря за вашето присъствие. Искам да ви попитам за вашите амбиции по отношение на климата. Говори се за намаляване на емисиите. Вие като председателство ще имате голямо влияние върху преговорите. Освен това, вие искате да отбележите напредък по отношение на схемата за търговия с емисии. Трябва да сме много амбициозни в намаляването на емисиите от въглероден диоксид. Холандските съдилища бяха са казали, че парниковите газове трябва да бъдат намалени с 25% за следващите няколко години е, в сравнение с е, основата взета от 90-те години. Трябва освен това да помислим за въглешните електроцентрали. Те трябва да бъдат затворени, за да могат да се намалят въглеродните емисии. Това би било най-ефтиният начин за постигане на нашите цели. И така моят въпрос е. Какво смятате да направите за намаляването на на въглеродните емисии и какво смятате да направите за затварянето на въглешните централи. Освен това, схемата за търговия с емисии. Ще се застъпите ли за намаляване на квотите? Ще мислите ли за начин за намаляване на емисиите от транспорта? Износът, вносът са стълбовете, на които се основава нашата економика, но а, ясно е, че замърсителите идват от пътния транспорт, от морския транспорт. Какво смятате да направите по отношение на тези два сектора? Благодаря. А сега от името на зелените па, Пазел Каут. Благодаря. Аз ще говоря на холандски. Холандското председателство започва своята работа. Ще работим 6 месеца заедно. Имам няколко въпроса по отношение на вашите приоритети. Вие казахте, климатът е много важен. Така е. Някой, е, е, но някои неща трябва да се доточнят. В Париж се каза, че трябва да останем под прага е, градус и половина. Преди говорихме за 2 градуса. Е, трябва да създадем една амбициозна коалиция. Европа трябва да поведе тук. Тоест, в Брюксел вие трябва да се заемете с основната работа и да се и да видите какво, в, е, какво може да се направи реално. Какво може да се направи за ограничаване на увеличаването на температурата с 1 градус и половина? Нашата амбиция беше всъщност да, да 2 градуса. На следващо място, по-добро управление. Аз говорих съм говорил с много колеги, никой не се застъпва за по-лошо управление. Всички искаме по-добро управление, всички искаме по-малко бюрокрация. Така че малко съм уморен от това да слушам все едно и слуш... все... Да, да слушам все едно и също. Може ли да ни дадете специ... специални примери, конкретни примери, къде смятате да намалите не... Не излишната бюрокрация. Много често тук се превежда като пример Натура 2000, но виждаме и много доказателства за това, че е, това не е така. Е, слушаме една и съща риторика в която се казва, че нещата, които се правят в Брюксел не са необходими, по-добре е обаче да се види какво правят държавите членки и те не прилагат законодателството достатъчно добре. На следващо място. Аз съм малко разочарован по отношение на чистия въздух и на чистия транспорт. Разочарован съм, че ще се вземете системата чак през април в съвета по екология би трябвало да се вземат истински решения за а, емисиите в реални условия. Би трябвало да, тези решения да се вземат на първо място и после да се говори за чистотата на въздуха. Освен това, въздухоплаването, той, този сектор е също много важен. Как ще осигурите да постигнете едни разумни добри цели в Монреал? Благодаря, господин Педичини от ФТТ. Благодаря. Искам да говоря за директивата за чистотата на въздуха. Има е, над 400 хиляди хора на година умират преждевременно именно поради, поради този проблем. Ситуацията е много спешна. Не са достатъчни просто спонтанни действия. Виждаме какво се случва в италианските градове. От, две, от два месеца има, се провеждат инициативи. Но проблемът се измества. Измества се от чистота на, пътта, на въздуха към чистотата на почвата и имаме чувството, че липсва политическа воля тук. Интересувани, какво се случва с директивата за чистотата на въздуха. 75% намаление. Това беше целта, която бе представена е, тя бе намалена в, на 55%, а съвета я намали до 48%. Тези проценти отговарят обаче на 160 000 смъртни случаи от смог на година. Вие казахте, че искате по-амбициозни цели. Това го чуваме непрекъснато. Амбициозни цели. Непрекъснато се говори за това в Европейския парламент. Но така както ние виждаме нещата, е, че за да осигурим по-добър, по-добър, по-чист въздух за нашите граждани, трябва да имаме едно по-добро съответствие с международните изисквания. така моят въпрос е, какво смятате да направите конкретно в тази област? Дали ще предприемете конкретни мерки или просто ще повтаряте това, което всички искат да чуят? Е, и следващата година ще продължат да умират хора, ако не се случи нищо. Мирав но Благодаря ви. В предатите ви се споменава пакета за климат, преразгледан през 2014 година, то беше 2010 година. Там се говори за възобновяемите гени източници, но там се спрашват неправно връзващи разпоредби, както и споразумението за климата от Париж, което също няма правно връзваща сила. Не смятате ли, че прекаленото размножаване на целите, които се поставят, може да се окаже противопоказна? Освен това, какво се случва с задължението за последваща оценка и контрол и какво ще се случи, ако и за бъдеще поставените цели не са правно обвързващи? По този начин задължаващото обвързване на прилагането облагането, с устойчивостта на, на политиката на в областта на климата на Европейския съюз си остава само добро пожелание. По отношение на европейската схема с търговия с емисии, вземате ли предвид факта, че пазарът на емисиите вече е стигнала своите максимални граници. Вижте какво се случи наскоро. Цената на въглерода се срина, което обезмисли цялата схема с търговия с емисии. А по отношение на Международният форум за стопанство и изменението в климата, обяснихте как селското стопанство може да допринесе за намаляване на емисиите от въглероден диоксид. В това отношение какво ще направите, за да не бъдат а, застрашени от а, изискванията за намаляване на въглероден диоксид малките фермери? И накрая по отношение на възобновяемите гелни източници в а, океаните, Холандия възнамерява да изпробва нова нова, нов метод за производство на електричество с а, използвайки прилива и отлива. Ще подкрепите ли тези инициативи? Благодаря ви. Uh, tour... Благодаря. И сега след първия кръг въпроси давам думата на, ми, на министъра за 10 минути да отговори на поставените въпроси. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите в рамките на отделеното ми време. Най-напред ще отговоря на господин Лиза. Няма да отговоря на целият въпрос на немски, но ще се опитам поне в началото. Трябва да знаете, когато бяхме в Париж, е, европейската делегация до последно се опита да засегне въпросите и да включи въпросите за въздухоплаването и мореплаването, да включи и тези мисии в е, общите цели. Знаехме, че това е важно за нашата позиция, а именно на ИМО и на ИКЕО да се дадат съответните мандати. На... Ясно беше, че трябва да включим въздухоплаването и мореплаването. Вие сте прави. Това е позицията на съвета. Ще продължа на английски сега. Господин Лизе, освен това попита, за дискусията за RTA. От вас зависи в крайна сметка. Ако вие приемате приемете това предложение, комисията ще продължи своята работа, но ако в пленарна зала се приеме резолюцията за възражение, то тогава комисията има право на инициатива, а не ние, за законодателно предложение. Така че, ако имаме този сценарий, а ние сме е, готови да улесним по-нататъчните стъпки. Така или иначе, нашата, нашата обща цел е да имаме едни надежни условия, е надежни процедури за тестване в реални условия. Следващият въпрос на господин Теле за секторите извън ЕТС, извън схемата за търговия с емисии. Моят отговор е, че аз не виждам тук особено съществени проблеми промени. Ако се приеме предложението, то тогава ще помолим комисията през юни на нашия съвет да направи предложение и освен това ще се опитаме да осъществим връзка между това предложение и предложението за търговията с емисии. Ясно е, че имаме такава, че такава връзка трябва да се осъществи. Освен това, госпожа Дали попита за това дали имаме планове за Евро 5 и 6. Е, парламентът първо трябва да гласува за пакета, за целия пакет – и след гласуването парламента ще трябва да реши какво да се случи с това досие. Аз вече казах, е, топката е във вашето игрище, но естествено преговори ще, преговорите ще продължат след това. А сега отговор на въпроса на госпожа Гърлинг. Въпросът беше какво е нашето отношение в, три, в трилога за нивото на емисии. Ние сме постигнали, ние постигнахме през декември позиция на съвета, на съвета по екология и сега ние ще трябва да посредничим за постигане на мандат. Заедно с вас ние ще прегледаме всички възможности за постигане на, на споразумение при първо четене. Това е нашата цел. Не е важно колко, какъв е, колко дълъг е текста и колко голямо значение се отдава на материята в текста. Въпросът е да се постигнат истински резултати, защото това е много важен въпрос. Важно е да имаме идеи, и идеали, но важно е също така тези идеали да ги а, приложим и да изпълним обещанията си. Така че нека постигнем споразумение колкото се може по-бързо. На следващо място, какви са ни плановете? Мисля, че се опитах, ще се опитам, мисля, че се опитах да отговоря накратко. А сега ще говоря на холандски на господин Тебра Кебранди. Искам да отговоря следното. Говорихте за пригодността и подобряване на приложението на директивата за птиците и местообитанията. Аз също споменах тези точки. Ясно е, че това е страшно важно. Когато става дума за биоразнообразие, Европа трябва да изпълни обещанията си. Ние видяхме в дискусиите в съвета, че има голяма подкрепа за а подкрепа на биоразнообразието. Аз подкрепям и целите които са положени в директивата за птиците и местообитанията. На в същото време обаче има много възможности, които а, се дават от доброто законодателство. Помолихте ме за пример. А, пример, където нещата не винаги са оптимални, ще направя това като изключение мога да кажа е, нещо, което познавам от Холандия. В западната част на Холандия ние се опитваме да обвържем е, екологични проекти с, е, с превръщането на на сладка вода в солена вода. Но и централата, която трябва да прави това е в, едно, <clears throat> в един резерват, защитен резерват. Изведнъж се оказа, че имаме проблем с законодателството. Може да се каже, че понякога Вместо да изпишем вещи, трябва да извадим очи. В такава ситуация се озоваваме. Биоразнообразието естествено трябва да бъде подобрено. Естествено, ние искаме амбициозни цели и вие може да сте сигурни, че за това ще се застъпим и в съвета. Е, говорим и с експерти, с учени и на базата на тези отговори задаваме нашите цели. Ясно е, трябва да има допълнителни разговори и в съвета. Е, господин Гебранде говори за кръговата економика. Планът съдействие предлага различни инициативи за прехода към кръговата економика – този преход ще се случи през следващите години. В нашето председателство вие ще видите, че ще проведем дебат по този пакет. Естествено, ние искаме да обсъдим конкретни действия, но заедно с съвета имаме и Европейския парламент, където вашата комисия ще играе ключова роля. Трябва и на това равнище инициативата да бъде поета и тук нещата надхвърлят хоризонта на холандското председателство. Дискусията обаче ще започне през нашето председателство и ние ще се опитаме да обхванем плана в неговата цялост в тези дебати. Ние в Холандия ще се опитаме да координираме реакциите в съвета и ще работим с други държави членки, за да улесним дебата. Аз самата ще се опитам да координирам усилията за постигане на една обща позиция, така че реализмът и амбицията да са балансирани. Господин Гебранте ме попита и за програмата за дивите животни и растения, аз нямам точната информация в момента, но може да сте сигурни, че ще публикуваме тази информация много бързо, защото естествено това е също много важно. На следващия въпрос. Ситуацията в Холандия е много интересна за мен – но няма да говоря сега като национален министър. Аз представям в момента 28-те държави членки и не би било уместно да навлизам в националния дебат, въпреки че това може да е много полезно, няма да го направя тук. Вие ме попитахте обаче какви са нашите планове за прилагането на Парижското споразумение и как да отбележим напредък тук. Ясно е, че през октомври ние се споразумяхме по една обща позиция. По време на съвета през март ще говорим за това какво да направим за прилагането на заключението от Париж. тези инициативи, които ще бъдат обсъдени през март, ще станат изходна точка за заключенията на съвета по-късно през годината. Това, е, това са логичните стъпки, които са необходими за успех, за постигане на успех. На господин Екхарт и, и неговия въпрос за по-доброто законодателство. Аз вече говорих по тази тема и ще се опитам да обобщя през март. Ще говорим не само по пакета, който вече е на лице и който предстои да бъде приложен, но ще говорим и по нещата, които предстоят да бъдат направени. Ето, например, през 2018 година ще има процедура, която ще преосмисли нещата до момента и пътя, който води до това преразглеждане, трябва да бъде набелязан. Още сега. На въпроса на господин Петъчени. Качеството на, нашата, на нашите инициативи, на нашето законодателство е много важно, но държавите членки са тези, които трябва да го приложат. Позицията ни в съвета е амбициозна и се надявам, че ще работим заедно за за да постигнем едно по-добро законодателство в областта на чистотата на въздуха. Благодаря, извинявайте, че малко надвиших времето си. Listen. Няма проблем. С радост изслушахме отговорите ви. А сега преминаваме към вторият тур от въпроси, но бих искала да помоля колегите да се придържат към една минута време за изказване, тъй като 15 колеги са поискали думата, иначе няма да ни остане време за отговори. Започваме с Норберт Линц. <clears throat> Благодаря, госпожо, господин председател. Госпожо министър, още веднъж искам да задам въпрос за биологичното разнообразие. Господин Кибранти и господин Ейкхарт говориха по тази тема. Вие също говорихте за преосмисленето за, на някои директиви за тяхната пригодност. Това, което аз разбирам, е, че вие симпатизирате на идеята за преработване на директивата за местообитанията. Вие знаете, че през декември в нашата комисия имаше гласуване против преработването на директивата за едно по-добро прилагане на тази директива. Така че хубаво е, че ще има конференция по тази тема. Но ако обичате, още веднъж да кажете каква е вашата, какво е вашето, каква е вашата лична нагласа към тази тема? Thank you very much. Seb Dance. Благодаря ви. Себ Данс. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо министр, за присъствието тук и за отговорите ви. Радвам се, че искате да постигнете резултати по директивата за националните тавани за емисии. Това е много положително, но както каза и докладчика ни, в момента има много силно разминаване между позицията на на съвета и позицията на Европейския парламент, т.е. позицията, която вие сте подготвили преди началото на тристранните срещи. И като си има предвид, че непрестанно се намаляват целите и най-вече намаляването на ангажимента на държавите членки в обща позиция на съвета. Как това се вписва във вашата цел за по добра за по регулация? Защото ако а, по този начин се работи за постигане на конкретни цели в толкова важна област, по никакъв начин не се движим към по-добро законотворчество, дори напротив, правим точно обратното. Също така ми се струва, че съсредоточаването върху постигането на резултати на всяка цена, без да се взима предвид качеството на заложените цели, значително подронва цялостният резултат, така че въпроса ми какво ще направите да се избегне подобна опасност. Благодаря ви. Госпожа Гирлинг. Благодаря ви. Ами, винаги си изкушавам да продължа да говоря за директивата с новите тавани за емисии, но нека да оставим за малко по-късно. Искам да се спомня директивата за местообитанията. Радвам се, че смятате за приоритет. Радвам се, че смятате да престъпите към проверка за годност на тази директива. Но бих искала да, да спомена въпроса за изменението в климата и събитията, на които станахме свидетели тази зима, включително и в моят избирателен район, където невиждани до сега наводнения доведоха до сериозни проблеми сред от гражданите. Бяхме свидетели и на безпредседентно високи температури. Така че се питам, дали, имате, дали си имате предвид измененията в климата върху директивата на местообитанията, защото много гласове твърдят, че директивата за местообитанията влияе на начина по който местните органи могат да се справят с тези огромни количества вода, идваща от наводненията. Въпросът ми е по какъв начин може да се използва директивата за местообитанията да ни помогне да смекчим последиците от измененията в климата. Много ви благодаря. Господин Уитема има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо министър, за присъствието днес в Комисията по околна среда. Бих искал да почертая няколко примера за по-добра регулация в областта на стопанство, както каза и Бак Елхаус. На първо място интегрираната употреба и енергийната регулация за пестицидите е много важна. Това е една спасителна мрежа за нас и трябва да сме в състояние да намаляваме рисковете за общественото здраве и околната среда и разбира също така да разполагаме с продукти за защита на растенията, които да са по-безопасни. Оказва се обаче, че много трудно се получава разрешение за подобни продукти ще има експертна група, която ще разгледа улесняването на процедурата за издаване на разрешения. И аз съм част от тази група, но се питам как възнамерява Нидерландско председателство да постави акцента върху този проблем. А по въпроса за кръговата економика има много примери за начина по който селскостопанство може да допринесе с кръгота економика, като например употребата на пестициди, например и намаляването на тази употреба. Така че въпросът ми е как вие виждате ролята на сектор пасло в кръгота економика. Благодаря ви. Thank you, Emma. Много ви благодаря. Господин Ек има думата. Благодаря ви, господин председател. Много ви благодаря, госпожо министър за присъствието днес сред нас. Приветствам инициативата ви да организирате конференция посветена на незаконната търговия с диви живот. Много важна тема, защото след изчезването на даден животински вид и, и цялото богатство на света не може да го върне отново. Подобен проблем имаме с някои видове китове, които са пред изчезване и предвид замърсяването на океаните и моретата се увеличава броя на защитени, на заплашените от изчезване видове китове. И въпреки решението на Международната конвенция за защита на китовете. Отново се подновява китолова в Япония. Твърди се, че това е за научно-издавателски цели. Как възнамерявате да сложите край на китолова в Япония? И как може също така да сложите край на истинското избиване на китове на Фаровските острови? Благодаря ви, господин Шлек има думата. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо министър. Радвам се, че смятате каквата е економика за основен елемент на приоритет на вашето председателство и въпрос ми е следният. Целта на кръвната е економика е да се намали употребата на основни ресурси. Рециклирането е много важно, но ще по-важни са превенцията и повторната употреба. Рециклирането е важно, но не бива да се рециклира само за себе си, особено когато говорим за опасни продукти. И трябва да има истински политически ангажимент в това отношение, което става чрез седмият план за действие в областта на околната среда. Там се говори за рециклирането на неопасни продукти с цел повторна потреба на основните ресурси. Миналата година Европейската комисия предложи да се използва едно вещество при рециклирането на определени видове пластмаса, въпреки опасността, което то създава за работещите в рециклиращите заводи, за да се противопоставим на ефтиният внос, идващ от Азия. Ние се противопоставихме на това предложение на комисията, но ние нямаме право на вето, само държавите членки могат да го сторят и те би трябвало да гласуват по този текст през март 2016 година. Смятате ли, че рециклирането би трябвало да, да води до повторна употреба на токсични вещества? И ако не споделяте това виждане, надявам се да предприемете инициатива като председател на съвета, за да намерите необходимото квалифицирано мнозинство, за да се противопостави съвета на това положение на Европейската комисия използването на DHP при рециклирането на пластмаса. Благодаря ви. Президенте, бенвенута министро. Госпожа Еви, благодаря ви, Господин председател, госпожо министър, приветстваме ви с добре дошла. Вашата страна се противопостави на предложението на Европейската комисия, целящо да отвои границите за границите за моторните превозни средства. Нашата комисия по околна среда беше отхвърли това предложение, но някои от държавите членки продължават да оказват натиск на, на Европейската комисия да промени своята позиция. Така че въпросът ми в този контекст е следният ако, както ние се надяваме, в пленарна зала се потвърди нашето отхвърляне, какво ще направи холандското председателство, за да бъде представено в най-кратки срокове ново предложение, за да може да се отговори на всички важни санитарни и екологични изисквания. Имам също така един въпрос, свързан с схемата за търговия с емисии. ще е, преразгледаме новата проекта директива през няколко дни, седмици. Но предложеният метод не е достатъчен, за да се гарантира необходимото намаляване на емисиите след 2300 година. Какво може да направи председателството, за да се повишат амбициите ни и да може да гарантираме по-низко въглероден початък на цялата ни промишленост? Благодаря ви. Madame la ministre, parmi les énergies fossiles qui nous sont indispensables encore pour... Господин Ялка. Госпожо министър, природният газ е важен елемент в нашия енергиен микс и предвид нестабилният международен контекст гарантирането на доставките на природен газ изискват добри и здрави отношения с основните ни доставчици на първо място Русия. Знам, че голямата зависимост на някои от държавите членки в Европейския съюз от Русия е проблем и в този смисъл се радвам, че беше изграден, изграден първият терминал за втечен природен газ в Полша. При все това да се пренебрегнат партньорите ни от Русия за сметка на страни страни от Северна Африка и Персийския залив е историческа грешка. Трябва да се преразглеждат отношенията между Европейския съюз и Русия. Трябва да беше подписан през септември миналата година от Германия, Франция, Австрия и Великобритания споразумение за новият проект North Stream 2, Северен поток 2 има също така и проекта за газопровод е, Южен поток, който в момента е в застой, но европейската дипломация може отново да даде нов тласък на този проект, както го направи през 2004 година. Така че въпросът ми е по отношение на, на Северния поток, какво предпочитате? Е, Северен поток 2 или друг а, път и ще направите ли нещо, за да се поднови проектът е, Южен поток? Гростет. Благодаря ви, думата има госпожа Гростет. No, Mr. Olveni. Zo, oké. Okay. Uh, eh, ja, dank u wel. Dank u voor de inleiding. Ja, de, nu zal ik... Господин Холвени, благодаря ви. С питането ми, сега ще си изкажа на унгарски. Благодаря ви, госпожо министър. Бяхте много ясна в изказването ви. Казахте, че конференцията в Париж е и беше повратен момент. Въпросът ми е какви конкретни стъпки предвиждате след приключването на конференцията КОП-21? Аз бих искала да видя повече конкретни стъпки, тъй като беше проект ангажимент за намаляване, мисля, 40% от Европейския съюз. Какви инструменти възнамерявате да използвате за постигането на тези цели? Бих искала също така да има пропорционално разпределение на бремето за постигане на тези цели в Европейския съюз. След което трябва да се замислим и за сектор, който не е обхванал схемата се с емисии. Благодаря, господин Бранен има думата. Благодаря, господин председател. Въпрос относно биомасата. Е, Нидерландия внася от е, Обединеното кралство биомаса от дърво. Смятате ли, че е дошъл момента, в който трябва да се приеме законодателство в тази област, за да се осигури устойчивост. Още повече, че смятате да развиете сътрудничеството в рамките на рамката за борба срещу климатичните промени. Господин Селимович. Благодаря, госпожо министър. Благодаря за възможността да ви зададем въпроси. Аз искам да задам един въпрос на една тема, която обикновено не се обръща внимание. замърсителите в лекарствата. Знаете, че голяма част от антибиотиците се произвеждат в Китай, Индия, Монголия, а в тези страни стандартите за околна среда не са на висота. Така че се получават едни лекарства, които имат отрицателни последици и за хората, и за околната среда. Този въпрос включен ли е във вашия дневен ред и какви мерки предприемате? ще предприемете в тази област. Госпожа Анска. Благодаря, госпожо председател. Да, господин председател. Вие казахте, че се интересувате от нашата работа А, така че, разбира се, ние се занимаваме с проблеми, свързани включително и с животните, прасетата и така нататък. А, както и за с стандартите, свързани с чистия въздух и други. Така че бих искала да ви попитам, как ще можете да убедите света да се придържа към високи критерии, когато ние не го правиме. И второ, бих искала да ви попитам как смятате да работите с комисията, как ще се противопоставите на комисията е, пред, е, по въпросите свързани с нивата на токсини. Хората, животните, околната среда са изложени на много вредни вещества, така че какво ще направите, за да се подобри положението в Европа по, по, като цяло? Също така ние трябва да, за, всека една да отделна страна членка трябва да забрани токсичните и а, опасни вещества, но смятам, че и комисията трябва да а, упражни натиска над страните, които не а, предприемат необходимите мерки и страните, в които се злоупотребява с хормоните в фуража. Така че не бих искала комисията да отстане неактивна, да не направи необходимото за да се подсигури е, е, добри условия за нашето здраве, да не се остават мултинационалните компании да, е, да, да вземат е, примощ. Благодаря. Искам да запитам за инвазивните видове. Съветът и комисията се споразумяха за регламент. Става дума тук обаче за списък на инвазивните акт, а, видове. Трябва обаче преди това да се проведе анализ на риска. Комисията все още не е направила нищо, нищо с изключение на един общ списък от 23 видове на базата на национални а, анализи на рискове от държавите членки. 17 от тези 23 вида идват от Англия, но Англия е островна държава и, и не е пред, и тези анализи на риска не са представителни за целия съюз. Ние възразихме против този списък. Комисията обаче не иска да оттегли този списък и не иска да изпълни изискванията в регламента да развие стандартизирани процедури за анализ на риска. Сега проблемът е, че в този списък има видове, които не, не застрашават екологията. От друга страна, липсват видове, които са страшно, които са страшно опасни. Моят въпрос е, какво смятате да направите по отношение на този списък? Говорили ли сте в съвета по принцип за него? Thank you very much. Благодаря и последно господин Фланаган. Благодаря за интересното изказване. В Ирландия имаме огромни проблеми с наводненията, тъй като вие сте експерти в тази област. А, бих искал да знам как сте, сте, сте справа, справали и сте прилагали е, директивата за местообитанията, когато е имало проблеми. Е, защото в е, Ирландия се обърнах, беше, бях, бяха се обърнали към а, местните органи на властта, за да а, видят как може да се приложи тази директива. Има ли някаква система за при спешни при за спешно реагиране? Така че, тъй като а, директивата е за защита на местообитенията, фоната, флората, Бих искал да знам какво е вашата, каква е вашата позиция. Наистина бих искал да имам отговор на въпрос, на който никога не съм получавал отговор. Благодаря, господин Фланинган. По, по, да, през, положението през последните месеци в Южна и Северна Европа е много а, различна, но ще предполагам, че ще получим някакъв отговор. Давам думата на, на Нидерландското председателство по тази тема. Благодаря, господин председател. Наистина въпросите бяха много разнообразни. Ще се опитам да направя всичко възможно, за да бъда по-точна и ясна. Сега по въпроса на господин Данс. Нашата гъвкавост относно е, директивата за кръговата економика. Това Не, въпроса не е в гъвкавостта за отделните държави членки. Важно е да, да имаме обща позиция и наистина да действаме. Така че целта е да видим докъде можем да стигнем заедно с парламента, в сътрудничество с парламента. Сега, много въпроси от тези, които повдигнахте, са наистина въпроси свързани с моята работа и с темите, с които съм се занимавала в качеството си или министър на земеделието в миналото. Проблема свързан с торовете и намаляването на пестициди. Да, всичко това се вписва отлично в цел, целостния пакет за кръговата економика и наистина трябва да видим какви действия могат да бъдат предприяти на местно равнище от държавите членки и как те ще се впишат в един глобален подход. Сега отново на английски по въпроса на госпожа Гърлинг. Да, има взаимовръзка между резултатите от КОП-21 като Например, погледнете проблема с по-доброто управление на горският фонд на можем да, да свържем всичко това от една страна с директивата за птиците и обитанията и от друга страна с мерките, свързани с мерките, които целят да смекчат последиците от промената в климата. Въпрос за китовете и китолова. Да, наистина това е тема, която ми е, е близка до сърцето ми. Знам, че тази тема се обсъжда тук в Европа. Радвам се, че ние имаме една обща позиция в Международната комисия за китолова. Европейският съвет изрази своят протест по повод действията на японският е, риболовен флот. Също така бяха повдигнати едни важни въпроси от е, госпожа Иви за СТЕ и нивата на емисии. Знаеме, Знаете, че през октомври постигнахме споразумение в съвета. Излиз... Вече имаме обща европейска позиция и докато не сме постигнали е, някакви нови договорености, се придържаме към вече договореното. Така че целта ще бъде да а, вземеме мерки за постигане на целите, които сме си поставили до 2018. На въпроса на господин Ломарт, аз труд не мога да а, отговоря на вашия въпрос, но ще предам вашия въпрос на министър Кам, който а, ще отговаря за енергийната политика в рамките на нашето председателство. Господин Хофри, е, благодаря, че ми се обърнахте към мен на е, нидерландски. На първото заседание на съвета ще обсъдиме резултатите от Париж. Но аз наистина смятам, че това беше един поврат в нашата история и сега постигнахме огромни резултати, но сега трябва да ги превърнем в дела. Така че съвета ще трябва да, да говори за директното осъществяване на приятите мерки, да престанем да говорим, а да действаме. Така че комисията от своя страна е, е извършила една оценка, на която ние ще стъпим, за да обсъдим и ще решим какви да бъдат последващите стъпки. Но мисля, че наистина е, съвета по околна среда ще може да разработи една така база за по-нататъчна работа. Сега, колкото до биомасата и е, критерии за устойчивост и законодателство, смятам, че трябва първо да изчакаме е, предложението на комисията по този въпрос. Знам, и от наша гледна точка, чисто национална, че това е един въпрос от огромно значение, но наистина комисията трябва да излезе с предложение преди да предприемеме някакви действия или обсъждани. На въпроса на господин Слимович. Надявам се, че правилно произнесах името ви. Антибиоти... Антибиотиците и, и е, по принцип лекарствата и ветеринарните продукти. Е, аз просто ви е, препоръчвам да зададете въпроси на моята колега, защото резистентността на антибиотиците е един от приоритетите в нашата програма. И това е един много важен въпрос, но е, наистина а, трябва да го зададете на колегата. Но наистина въпросът е от огромно значение. Що се отнася до въпроса на госпожа Кам, Пазя Кам. Е, зададахте ми въпроси, свързани с положението в е, Нидерландия. Трудно ми е да е, успето да ви отговоря, но ще се опитам да го направя. Но зададахте други много важни въпроси, свързани с ендокринните пертурбатори. Нека разговаряйте с колегата, който пряко отговаря за тази тема дисрупторите. защото боя се, че то, това не е проблем, който аз мога да е, обсъждам. Вашия въпрос е, е наистина много интересен и, и, и нормален, но просто не мога да отговоря на него. Госпожа Самър говори за инвазивните видове. Разбирам а, вашата загриженост, но Комисията има право на инициатива. Те, комисията може да излезе с предложение за борба с тези е, видове. За сега няма е, така обща позиция на съвета по въпроса. Провеждани са дискусии. Аз също съм участвал в подобни дискусии, понеже като представител на моята страна разбирам защо задавате този въпрос, но в момента е, комисията е, е топката е в е, полето на комисията. На въпроса на господин Фланаган относно наводненията и директивата за местообитанията. Раз, разбирам, че сте разочарован, че не получавате отговор на вашия въпрос. Сега може би получавате, но не е задоволителен отговор. Защото в крайна сметка това не е въпрос, който се обсъжда от съвета, поне в този му вид. Така че ако искате е, по-скоро може би трябва да видите как в Нидерландия се прилага директивата за местообитанията. И мои колеги или мои сътрудници биха могли да ви предоставят е, е, информация. Тоест, можем да ви отговориме, но не в качеството си на е, представител на председателството тук мога да ви отговоря. Но просто започвам да отговарям на вашия въпрос, а можете да получите допълнителна информация. А, мисля, че с това ще приключа и наистина очаквам едно ползотворно сътрудничество. Наистина много са проблемите, които трябва да решиме и нека да започнем да работиме усърдно. Благодаря за това, че представихте програмата на председателството за следващите 6 месеца. Благодаря и за отговорите на въпросите на колегите. А сега една а, двуминутна почивка, за да можем да посрещнем следващия министр.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 Dear colleagues, we can go now. Уважаеми колеги, може да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е размяна на мнение с госпожа Едит Шиперс, министър на здравоопазването, социалните грижи и спорта от Нидерландското председателство. Ще продължим нашата дискусия днес с новото председателство. Ще продължим в същия формат, който, по който работихме сега. Ще дам думата на министъра за кратко въведение. След това ще действаме както до сега. Ще задаваме въпроси. Ще имаме два тура въпроси. Най-напред ще започнем с координаторите и представителите на политическите групи и след това от е, депутатите. Госпожо министър, имате думата. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми депутати. Ние живеем във време, когато тероризмът и другите проблеми ни е, изискват цялото внимание. Е, събитията от Джакарта днес ни шокираха. Ние в нашите мисли сме при жертвите и техните близки. Но освен тези неща има и точки, които може да определяме като обикновена работа, работа, която не е толкова важна. Ето, например, нека погледнем е, здравеопазването в Европа. 27 000 европейци умират всяка година поради антибиотична резистентност. Това са обикновени европейски граждани, които страдат от обикновени инфекции, инфекции, които не винаги обаче могат да бъдат третирани, защото нашите лекарства губят своята ефективност. Ние сме прекалено щедри с третирането с антибиотици и сега виждаме резултатите. Това не, са, не е обикновена работа, не е обикновен въпрос, не е маловажен. Но в същото време цените на персонализираните лекарства, монополистични лекарства са много високи. Има много важни лекарства, които се правят, които могат да облегчат живота на много тежко болни пациентите могат да им помогнат да живеят, тези хора да живеят по-дълго, с по-малко странични ефекти. Но това ще застраши устойчивостта на нашето здравеопазване. Има проблеми с достъпа до тези лекарства. Даже и днес в някои държави членки достъпа до тези лекарства не е гарантиран. Това също не е мал- мал- маловажен проблем. Има два, това бяха само два примера за важността на трансграничните проблеми в областта на здравеопазването. Това са неща, които бяха могли, биха могли да бъдат решени в рамките на политическата воля и смелост. Така че радвам се днес да мога да говоря днес пред вас и да представя програмата на е, председателството в областта на здравеопазването. Ще започна с законодателните актове, с законодателните текстове. След това ще премина към нашите приоритети за следващите 6 месеца. Най-напред е, инвитро диагностика и медицински съоръжения. Уважаеми депутати, безопасността на пациентите е много важно. Знаем, че има случаи, които са много важни както за индустрията, така и за пациентите. Това са неща свързани с инвитро диагностиката, с законодателството. Достъпа до продукти, кои, които са от високо качество е много важен. Когато имаме когато се застъпваме за иновативен европейски пазар, ние правим нещо много добро за нашите граждани, но много неща трябва все още да бъдат направени. Надявам се, че последните споразумения могат да бъдат приключени в тази област под наше председателство. Същото се отнася и за изменението за регламента за, за медицинските продукти за човешка употреба. Тук става дума за лицензиращи процедури и за таксите. Холандското председателство иска да започне първото четене по този, в съвета по, този, по това изменение. Европейският съюз трябва да осигури високо качество на здравеопазване на хора, животни и растения. Затова трябва да имаме хармонизирана законодателна рамка за, за контрол. Целта е да подобрим ефективността на контрола в хранителната верига, да намалим бюрокрацията за операторите и да осигурим равнопоставени условия. Нашето председателство ще се опита да постигне политическо споразумение тук. И освен това, е, министрите по селското стопанство искат да отбележат напредък в областта на медицинските продукти и медицинските фора... медикаментозните фуражи. Това предложение е също свързано с антимикробната е, резистентност, едно от, един от нашите приоритети. Искаме да имаме високи стандарти за защита на човешкото здраве и здравето на животните. И така, какви са нашите приоритети при председателството на Нидерландия. Аз вече говорих за антибиотичната резистентност. Ясно е, нямаме време за губене в битката против антибиотичната резистентност. Трябва да действаме сега. Единственият начин, единственият ефективен подход е цялостният подход, защото без ангажимента от ветеринарите няма да спечелим тази битка. Ние искаме да създадем една обща мрежа, една мрежа, която да може да осигури сътрудничество между лекари и ветеринари. Това ще е мрежа, която ще, ще предостави платформа на държавите членки да си помагат. А сега, <clears throat> когато <clears throat> преминаваме към националните планове. Трябва да кажа, че приложението им това е голямата, голямото предизвикателство. Важно е тук да не се забавяме. Важно е да можем да сме прозрачни по отношение на трудностите. Важно е да използваме знанието, с което разполагаме. Трябва да си помагаме и за тази цел трябва да има механизъм за проверка в Европейския съюз за антимикробната резистентност. Не за да се контролираме едни други, а за да си помагаме. За да имаме по-големи възможности, трябва да се съсредоточим върху изследванията, които ще помогнат за, по-добри, да, за постигане на по-добри резултати в борбата срещу антибиотичната резистентност. Това означава нови бизнес модели. <clears throat> Аз и моят колега от е, селското стопанство ще организираме на 10 февруари в Амстердам конференция. Всички министри на здравеопазването и министрите на селското стопанство ще бъдат поканени. По време на тази конференция ще имаме дискусия за нашата политика. Това означава, че ще, има, ще представим един филм, кой, направен специално за конференцията, който ще представи ре, реалистичната дилема в областта. Това ще бъде много важна част от конференцията. Специално за вас може да имаме една подобна сесия в Брюксел. Ще бъдем много щастливи да ви поканим на едно такова заседание. То ще даде задълбочен поглед върху цялата материя за антимикробната резистентност. След конференцията ще се опитаме да обсъдим заключенията на съвета по е, здравеопазване и селско стопанство. Ще се опитаме на тази база да изготвим план за действие с амбициозни цели. Следващият ни приоритет е достъп до достъпни лекарства за пациентите. Уважаеми депутати, медицината е много важна в живота на милиони пациенти в Европейския съюз хронично болните трябва да имат възможност да водят активен живот. Подкрепата за а, възрастните хора, за хора, които страдат от страшни болести, като рака, са много важни. Виждаме голям напредък в тези области. Има медицински иновации, има нови продукти, и е, всичко това ни показва, че може да дадем надежда за много болните хора. Това е чудесно. Но всичко си има цена. Цената за иновативните фармацевтични продукти са много високи. Много е, иновативни лекарства се предлагат на пазара за малки групи хора и не се знае каква е добавената стойност от това, защото цените са много високи. Основната ни цел трябва да е, едно устойчиво здравеопазване, като дадем възможност за достъп до иновативни лекарства на повече хора. Тук мисля, че трябва да се заемем със следното. Най-напред трябва да премахнем допълнителната бюрокрация, която оскъпява лекарствата. Въпросът е обаче как да имаме едни как да създадем едни гъвкави пазарни механизми. Освен това, лицензите от процедурите за отдаване на лицензии и схемите, националните схеми за възстановяване на разходите могат да помогнат много тук, могат да помогнат за създаване на гъвкави пазарни механизми. Но безопасността не бива да бъде закърбвана. Това е също страшно важно. На второ място, как може да се справим с е, непрекъснато нарастващите цени на лекарства? Много от иновативните лекарства не са подложени на конкуренция, нямат е, и много альтернативи. Съответните цени в момента не отразяват разходите за изследване и за развитие. Това означава, че нашата система за здравеопазване е поставена под натиск. Много болните пациенти имат, искат достъп до тези продукти. Лекарите искат да ги предписват, бизнесът иска да продава, а политиците искат да имат една, една система на здравеопазване, която да даде да задоволи нуждите и очакванията на пациентите. Така че виждате, уважаеми дами и господа, има общ, обща основа за дискусия. Може да се намери решение. Как? Като се обменя информация между страните, информация за цените, естествено на доброволни начала. На следващо място, вярно е да обсъдим дали сегашните стимули за достъп до пазара са балансирани. Нашите патенти имат за цел да се застрахова, да се даде възможност на иновативните лекарства, на иновативните продукти да просперират. Тук са изключително важни защитата на, да, на данните и достъпа до пазара. Моят въпрос обаче е, че вероятно трябва да помислим за по-добър баланс между иновацията и достъпа. Нашето предложение е да анализираме съществуващото законодателство и допълнителното законодателство и това, което дава то като добавена стойност. Нашата, нашия, след, нашия следващ приоритет е подобряване на, храните, на хранопроизводството. Има прекалено много е, сол, захар и наситени мазнини в нашата храна. Много държави членки вече действат на национално равнище и много бизнес оператори започват с подобрението на хранителните продукти. Това е добре. Но имаме 28 страни членки, а и един вътрешен пазар. Може би ни трябва една европейска стъпка тук за хармонизиране. Тя ще улесни е, трансграничния бизнес, трансграничната търговия, защото хранопроизводството е именно трансграничен бизнес. Трябва да направим възможни е, здравословни, да, да направим по-възможен здравословния избор на храни. Заедно с бизнеса, с неправителствените организации, с Световната здравна организация ще организираме конференция, която ще набележи целите. Ще проведем през февруари и ще се, на базата на резултатите ще съставим е, пътна карта. Резултатите от конференцията ще бъдат обсъдени през април. Трябва да сме много устойчиви, трябва да обединим усилията си с следващите председателства в триото, за да може да постигнем едни разумни заключения на съвета по отношение на здравословния избор на храна. На следващо място въпросът за Трансмазнините са много важни. Нямаме тук е, извинение да не действаме. Комисията публикува е, доклад по темата. Райо Кайтис и комисарият обявиха, че ще започнат публични дискусии и оценка на въздействието за намаляване на поемането на е, тези киселини. С интерес очакваме заключенията. Освен това, ще, гова, ще работим и по други важни теми, като деменцията. 400 000 пациенти в Европа страдат от деменция. 15 милиона ще са тези пациенти през 2050 година. Ние всички познаваме хора с деменция. Ние всички знаем какво страдат тези, от какво страдат тези хора, техните приятели и роднини. Френското председателство през 2008 година и след последващите председателства, включително и Люксембургското председателство, се занимаваха с темата. Ние смятаме да предприемем различни инициативи в различните държави членки за справяне с предизвикателствата, които ни, пред които ни поставя деменцията. Ние искаме да комбинираме иновация, социална иновация, изследвания и опита от миналите години, за да увеличим качеството на живота в нашите застаряващи общества. И на последно място, но не по значение, искаме да се съсредоточим на капацитета и качеството на здравеопазването и на персонала заед в областта на об... здравеопазването. Става дума за пациентите. Как може да предотвратим това, че нашият медицински персонал да не разполага с съответните и нужни квалификации. По принцип, ние ще продължим започнатата работа от предишните председателства по темите антибиотична резистентност, достъп до лекарства, и работа върху здравословни продукти. Както виждате, дами и господа, това не са обикновени е, дела. Това са много важни дела. С интерес очаквам бъдещата си работа с вас. Благодаря, госпожо министър, за вашата презентация. А сега продължаваме с първия тур въпроси. Думата имат координаторите най-напред. Започваме с госпожа Крощет. Мерси боку. Е, Много ви благодаря, госпожа министър. Радвам се на тази възможност да изслушаме вашето изложение и вашите приоритети. Те ясно показват, че общественото здраве е особено важна политическа тема за всички наши граждани в Европа. Първият ви приоритет е антибиотичната резистентност. И тъй като аз съм докладчик по преразглеждането на законодателството в областта на ветеринарните медицински продукти, си давате сметка, че това, което казахте по темата, много ме вълнува, особено по отношение на антибиотичната резистентност. За докладчица в сянка в момента работим активно предвид предстоящото гласуване на първо четене, за да излезем с възможно най-консенсусна позиция, позиция, която да обхваща мненията на всички ни и също така една позиция, която да насърчава и подкрепя иновацията, като едновременно с това гарантира и достъп до нови лекарства. Но преди всичко трябва да се борим срещу употребата на антибиотични лекарствени средства, каквато беше тя в близкото минало. Така че си имаме нужда от вашата подкрепа. Съвете може би ще се сблъскате с известни трудности, но наистина, госпожо министър, нуждаем се от вашата подкрепа при гласуването гласуването на първо четене. Споменахте и достъпа до иновативни лекарства. Това е един от приоритетите ви. Работите заедно с е, Белгия и Люксембург е, по е, тази тема. Също така трябва да се работи по темата за лекарствените средства, по които няма запазени права. Как обаче възнамерявате действително да убедите партньорите ви? Твърдите, че, това ще, че ще се работи въз основа на доброволно участие, но това винаги води до сериозни трудности за постигане, при постигането на консенсуси в съвета. Така че може ли да ни кажете какво точно ще бъде полето ви на действие и как смятате да постигнете стъпка напред, защото за нас това ще бъде много важно. Благодаря ви. Or the socialist благодаря ви от името му млади има госпожа Уилмът. Благодаря ви, господин председател. Добре дошла, госпожо министр. Радваме се, че откликнахте на поканата ни и се радвам на ангажимента си в подкрепа на пациентите, когато ясно показахте. Често в парламента ми се струва, че има после ангажимент в защита на индустрията, отколкото защита на пациентите. Затова се радвам да чуя вашата позиция. Аз съм докладчик по директивата за медицинските изтерия. Постигнахме добър напредък по време на Люксембургското председателство, но все още не сме постигнали окончателен консенсус. Европейската комисия е публикува първоначалното си предложение преди вече 3 години. Много време сте, че от тогава и действително сме длъжни пред пациентите да постигнем напредък и да гарантираме възможно най-високо равнище на безопасност. Ако избухне нов скандал, хората с пълно право ще ни попитат какво правихме до сега, защо ни отне толкова много време време. Все още се спускаме с някои много сложни въпроси. Така че бих искала да ви попитам как, как, как ще гарантирате, че ще постигнем добър компромис, че ще постигнете вие консенсус в съвета. Защото по време на преговорите имаше тенденция съветът да излиза с една позиция, която да е, от която да не отстъпва, но не така се постига добра консенсус. Всеки трябва да отстъпи малко от позициите си, така че тази тенденция в начина на воден преговори на съвета би трябвало да се промени. Трябва и вие да направите стъпки, ние да направим стъпки, за да намерим едно добро споразумение. И последният въпрос е свързан с алкохола. Радвам се на заключението от съвета през 2014 година, като се предвижда ново етикетиране на калориите за алкохола до 2016 година. В Европа се консумира най-голямото количество ал- алкохола в света, което води до много сериозно бреме за нашата система за здравеопазване. Но въпреки непрестанните призиви от страна на Европейския парламент и на държавите членки. Комисията все още не е отговорила на тези призиви и не е, не е, е под, с ново предложение за етикетирането на алкохола, което трябваше да се случи през 2014 година. Какво смятате да направите по тази толкова важна за здраве тема? Благодаря ви, думата има госпожа Герлинг от името на ЕКР. Благодаря ви, господин председател. Добре дошла, госпожо министър. Аз също исках да затегна темата за алкохола, но ще си позволя само да се съглася напълно с Гленис и да спомена на друга тема. Продължаваме да говорим за антибиотичната резистентност. Продължаваме да работим по темата но за нас много важна е и аспекта свързан с ветеринарната медицина и се надявам да успеем да постигнем напредък по време на холандското председателство. Има опасност прекалено много да се съсредоточим върху антимикробната резистентност в сърското стопанство и ветеринарната медицина и да пренебрегнем много по-сериозният проблем с прекаленото предписване и с злоупотребата с антибиотични средства в конвенционалните системи за здравеопазване. Така че бих искал да чуя какво смятате вие да направите по тази точка, какво споразумение търсите в съвета, какво точно са конкретните ви цели за мерките за намаляване на антибиотичната резистентност при лекарствата за хуманна употреба. Благодаря ви. От името на АОД думата има колегата Кер Бранди. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, министър Схипес, за отличното изложение на приоритетите на Нидерландското председателство. Мисля, че повдигнахте всички важни въпроси. Започвам с един по-общ коментар. Струва ми се, че държавите членки се опитват да избягат от факта, че общественото здраве е прекалено чувствителна тема, включително и на европейско равнище. Аз разбирам техните доводи, но като си даваме сметка колко големи са ползите от съвместната ни работа, смятам, че не бива да отстъпваме пред тези тенденции. Очевидно е, че има много големи страхове от страна на държавите членки за действия на европейско равнище. Надявам се да постигнете напредък по отношение на антибиотичната резистентност. С пълно право определяте това като най-голям приоритет за холандското председателство, защото последните данни са още по-тревожни, отколкото обнадеждаващи, така че се надявам наистина да постигнем някакъв сериозен напредък последните няколко месеци. А сега стигна до първият ми конкретен въпрос. Става въпрос за делото, което беше загубено от Европейската комисия относно ендокринните нарушители. Много държави членки се присъединиха към това дело, започнато от Швеция. Европейския парламент също беше страна по делото. Въпросът ми е какво съвета ще направи от тук нататък. Идната седмица ще имаме дебат в пленарна зала с Европейската комисия по тази тема, т.е. какво ще направи комисията като последващи действия след това решение на съда. Въпросът ми е какво ще направи съвета. И последният ми въпрос е свързан с цените на лекарствата. С пълно право обръща внимание на тази тема. Тук не говорим само за достъп до новите иновативни лекарствени средства, които разбира се са полезни, но те са полезни за много малки, много ограничени групи пациенти. Проблемът е, че в днес, през 2016 година, в някои държави е, членки се плащат двойно по-висока цена за едно и също лекарство в сравнение с е, други държави членки. Беше направено предложение на Европейската комисия, но под натиск на съвета то беше изтеглено и към момента Европейската комисия твърди, че няма намерение да излиза с ново предложение. Така че въпросът ми е как ще се справим с този проблем. Говорите за е, споразумение на доброволни начала. Това е отправна точка, разбирам, но не смятате ли, че имаме нужда от много по е, много по-силен инструмент на европейско равнище, за да се справим с този проблем. Благодаря ви, думата му е господин Ек от Обединената левица. Благодаря. Благодаря, госпожо министр, за това, че обсъждате с нас вашите приоритети. Госпожо министр, много са важни, много е важен въпросът за мултирезистентността. Това е да дамоклев меч над човечеството. Оказва се, че от Китай идва един супер вирус и вече е достигнал Европа. Това е една много голяма запас, опасност за общественото здраве. Може да се провокира пандемия. И знаем, че тези бактерии с ген МЦ1 са резистентни против антибиотици. Това може да доведе до много голяма смъртност. 25 000 хора в Европа всяка година умират от мултиантибиотична резистентност. Много неща вие вече казахте, аз обаче имам следния въпрос. Следният въпрос. Ще помислите ли за едно много просто решение в селското стопанство, а именно намаляване на антибиотиците в селското стопанство и преминаване от масово стоковътство към индивидуално стоковътство, където ще има по-малко разпространение на мултирезистентните а, болести. Yes, thank you, uh, uh, minister, and thank Госпожа Олкен от името на населените. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър за присъствието днес тук. Радвам се, че ще обсъдим и темата за ендокрините нарушители. Бих искал да задам два въпроса, по които се надявам да предприемете някакви действия. Първият въпрос вече беше споменат от Гленис Уилмът. Става въпрос за текущите преговори по досието за медицинските изделия. Европейския парламент прие изменението да се гарантира безопасността на медицинските изделия, призвавайки за забраната на вещества с канцерогенни и токсични въздействия. в случаят, в който вие беше предвидите възможността да се използват, когато няма възможен заместител. Това е традиционният подход в тези случаи. Но за нещастие съвета към момента се противопоставя на това наше изменение. Може ли да разчитаме на ваше е, подкрепа, за да се търсят заместители на тези вещества с много висок риск? Вторият ми въпрос е свързан с разработването на научни показатели за ендокрините нарушители. Този въпрос действително се превръща в много труден за разрешаване проблем. Миналият месец Общият съд в Люксембург взе решение, че има нарушава, че комисията е нарушила договорите, като не е с конкретно продължение за разрешаване на този проблема. Нарушението е много странно, защото комисията като пасителка на договорите заявява, че иска да продължи с провеждането на оценката на въздействие, както тя беше предвидена, като че ли продължава да настоява повече на това, че защитава договорите, отколкото да вземе конкретни мерки за разрешаване на проблема. Какво възмерявате да предприемете, да се придържа комисията към основната си функция на пазителка на договорите и да спазва правилата и задълженията си, а не да проявява подобна небрежност като към една толкова важна тема, като ендокрините нарушители. Мога да ви кажа, че Европейската че Европейския парламент прави всичко възможно, за да покаже на паста комисия колко важна е темата. Благодаря ви, думата има госпожа Еви от Европа на пряката свобода и демокрацията. Благодаря ви, господин председател. Добре дошла, госпожо министър. установих, че ГМО попадат във вашите правомощия. Предвид отхвърлянето от страна на Европейски парламент и на Европейската комисия, държавите членки могат да налагат забрани за пускането на пазара на ГМО продукти. Въпросът ми е, ще разгледате този въпрос за съвети, ако да, какви, са, какви подробности може да дадете за този депат. По въпроса за антибиотичната резистентност, знаем, че сред основните причини за това е интензивното животнопътство. Директива 18 от 2001 година забранява употребата, систематичната употреба на подобни лекарствени средства при интензивно животновътство от 2005 година нататък. СЗО е определила пет такива лекарствени продукта. Наскоро обаче получихме становище на ЕФСА, което се противопостави на позиция на Европейският парламент и по този начин стана възможно пускането на пазара на генно модифицирана царевица. Въпреки, че Европейския парламент се беше противопоставил на това, тази комерциализация и за нещастие този, този вид гема продукти може да, за, да засили проблема с а, антимикробната резистентност. Благодаря ви. А сега може отново да дадем думата на госпожа министъра за отговор. Бих искал да ви помоля да се впишете в 10 минути, защото е много дълъг списъка на колегите, поискали думата за втория тур от въпроси и отговори. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Ще отговоря на холандски, тъй като ще стане по-бързо. Сега, колкото до доброволният подход и цената на лекарството. Естествено, държавите членки държат много на собствените си прерогативи. Това е естествено. Също време, но бихме могли да имаме много по- добро сътрудничество чрез прозрачност, чрез предоставяне на информация. Ние в Холандия работиме с другите две страни от Бенелюкс, Белгия и Люксембург, когато е, преговаряме и договаряме е, цените на лекарствата с производителите. Мисля, че другите страни биха могли да почерпат от нашия опит. Сега, може би не за страните, които не желаят подобен подход, да, с тях ще имаме е, наистина е, проблеми. Колкото до новите лекарствени средства, възможно е да се сблъскаме с по-дълги срокове, забавяния, така че аз а, разчитам на нещо като коалиция на добрата воля между държавите членки за а, постигане на предък. Четири ще бъдат заседанията, които ще а, проведеме. Първо а, на генералните директори, които отговарят а, тези, които са натоварени с тези проблеми. Тоест, това ще, път, ще се превърне в един диалог между компетентни а, служби и а, институции, а на края на председателството ще организираме заседание на ниво министри за предприемане на конкретни мерки. Кол- колкото до информацията, свързана с инвитро диагностиката и медицинските изделия. Струва ми се, че трябва много бързо да намерим някакво решение, тъй като става дума за сигурността и безопасността на пациентите, както и но, новаторството. Аз лично споделям вашия призив. Трябва всеки да направи една крачка към другия. Вчера бе проведено заседание, на което струва ми се, че резултатите бяха положителни. Аз лично го приех така. Смятам, че с следващите месеци има възможност. така възможност да бъдем оптимисти, защото струва ми се, че бихме могли да намерим крайно решение, трайно решение на проблема в рамките на нашето председателство. Колкото до алкохола и етектирането. Сега, извинете. Първо ендокринните дисруптори. Господин Гербранди ми привлече моето внимание към този въпрос. Съв съвета и парламента многократно са приканвали комисията да вземе, да предприеме мерки в тази област. За съжаление обаче комисията не реагира и през декември Общия съд в Люксембург излезе с решение в делото Швеция срещу комисията. Общия съд потвърди искането на Швеция за критерии, които трябва да бъдат изработени от Европейската комисия. Срока е 2016. Комисията в момента провежда оценка на въздействието и се надяваме, че след като тя приключи, мерки ще бъдат взети. Мерки трябва да бъдат взети, защото те са от огромно значение за всички нас. Антибиотичната резистентност въпросът беше неколкократно повдигнат от а, а, различни депутати. Да, първо за предписването на а, антибиотиците трябва да, да, да а, призовеме за много по-предпазливо предписване. А колкото до а, присъствието на антибиотици и резистентността и за хората, и за животните. В момента в Нидерландия провеждаме из, изследвания за а, нивото на резистентност и последиците за околната среда. А превентивното и масивно използване на антибиотиците в животновътството води до а, засилена резистентност. крайна сметка антибиотиците са, не са бомбонки. В крайна сметка понякога се предпът, предписват за една най-проста хрема или а, друго а, леко заболяване, така че трябва да имаме много по а, устойчив подход. Трябва да, и, трябва да има а, обща, а, е, общ, обща подход, а, СЗО е приял дневен ред на тази тема, в който се съдържат някои от отговорите, но наистина трябва да се предприемат много по-целенасочени инициативи за борба с антибиотичната резистентност. Много от страните осъзнават мащаба на този проблем. Колкото до етиктирането на алкохол, алкохолните напитки, не знам кога ще имаме документа. Очаквахме комисията да излезе с предложение през декември 2014. Но комисията също така съобщи необходимостта да се проведат допълнителни консултации. Парламента призова този документ да бъде представен колкото се може по-бързо. Аз ще настоявам доклада да бъде публикуван в най-скоро време. Колкото до, транс, до ГМО и а, генномодифицираните растения и организми като цяло. Говоря и от името на а, министъра на а, земеделието, след като получиме резултатите от а, направеното изследване, ще ще вземем е, съответните мерки. Както казах, изследвания в момента се провеждат както в Нидерландия, така и в другите държави членки, но мисля, че приключих с е, отговорите на въпросите до тук. Сега продължаваме с а, е, вторият кръг въпроси. Мерен Макгинес. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министр и други, други колеги повдигнаха въпроса за етикетирането на алкохолните напитки. Сега, спомни а, неодавна Общия съд из, излезе с а, м, тълкуване относно е, желанието на шотландският парламент за уеднаквяване цените на алкохола. Госпожа Болтсън. Добър ден, господин министър, госпожо министър. Нека първо да кажа няколко думи по повод приоритетите на нидерландското председателство, така както ни ги изложихте. Аз приветствам вашият е, вашето изказване относно качеството на храните и това е пряко свързано с моя въпрос. Европейските правителства трябва да се борят с много проблеми, включително и затластяването, сред населението. Специално внимание трябва да се обърне на присъствието на сол, захар и наситени мазнини в храните, както и да биват, биват обезначени калориите на всяка храна. Бих искал да знам какво пред, предвиждате в областта на безопасността на храните и каква би могъл да бъде общия подход на Европейския съюз? Господин председател, вашите приоритети са наистина много важни. Няма да говоря за антибиотиците и храните, но бих искал да знам малко повече за достъп до ефтини лекарства. Тук става дума всъщност за прозрачност. Знам, че много държавите членки имат много поверителни системи за фиксиране на цените на лекарствата и преговорите с фармацевтичните предприятия, производители. Същевременно иновацията е, днес е, е, се възпира до известна степен поради увеличаване срока на а, патентите за а, негенерични лекарства. Така че няма ли да има някаква допълнителна гъвкавост при е, издаването на разрешения за пускане на пазара на е, медикаменти? господин Хотема. Благодаря, госпожо председател, за това, че отговаряте на нашите въпроси. На нашите въпроси. Като цяло, знаете, знаете че през, през последните години потребата на антибиотици се увеличила с 70% през последните 20 години. Аз идвам от един селски район. Знам, че в много страни се използват антибиотиците. Знам, че в е, Нидерландия употребата е, в животновътството е намаляла с 50% и мисля, че Нидерландия трябва да се възползва от този положителен пример от Същевременно от 1997 година насам не са произведени нови типове антибиотици. Това също ми се струва, че е, може да бъде за загриженост. Още нещо. А, по-малкото, по-малката употреба на антибиотици ще даде възможност за производство на по-здравословна храна, т.е. това трябва да се разглежда като едно о, преимущество, а не е, като е, някакъв е, проблем. По-малко употреба на антибиотици за, производ... за произвеждане на по-здравословна храна. Госпожа Минаш. Благодаря, господин председател. Бих искал да, да ви задам един въпрос относно договора ТИСА и последиците върху така наречените публични услуги. Ако но новата дефиниция е, че ако има вложено едно евро частни средства, това вече не се счита за публична услуга. Така че това ще касае много е, отрасли и много сектори. Не смятате ли, че тази дефиниция е прекалено е, тясна и не също така и не трябва ли тя да се парагледа? Е, и с какви мерки смятате да предприемете в областта на ендокринните дисруптори? Следващият. Благодаря, господин председател. Е, чух вашият отговор за ендокринните дисруптори, но струва ми се, че този отговор не е задоволителен просто съда е казал, че комисията не се придържа към а, е, законодателството, не прилага законодателството. Съд съда е решил, че е, е, излезе с решение, че са необходими научни критерии. А всъщност е, комис, комисията а, не, не, не спазва закона. Какво казахте? Вие, вие казахте, ми надяваме се, че комисията ще предприеме необходимите мерки, след като бъде е, проведена оценка на въздействието. Не, не може, ни просто трябваше да се каже на комисията, комисията нарушава закона и имате 6 месеца, за да предприемете необходимите мерки. След това, вие говорихте за гъвкавост към относно достъп, гъвкавост за достъпа до лекарства. Не става дума за това, става, става дума за прозрачност и за пари. В крайна сметка, като всеки си е, фиксира цените на медикаментите, както си иски. А, вие правилно казахте, че в Бенелюкс нещата върват добре и така нататък, но въпросът е как да, какво, да, какво да, се, въз, да се предприеме на европейско равнище. Как, как може да се постигнат резултатите, които се постигат в Бенелюкс, господин Лис? Искам да се извиня, аз а, говоря от името на госпожа Зомер. Става дума за клонирането на животни. Парламентът с голямо мнозинство взе решение за забрана на клонирането. Искаме да поощрим съвета да се занимае с темата и да проучи аргументите на парламента. Не е решение просто да се каже аргументите на парламента не въжат. Това бе от името на госпожа Зомер. От свое име искам да кажа нещо за медицинските продукти. Искам да подчертая това, което каза Гленис Вилмут държавите членки не могат да останат на своята позиция и се радвам, че виждам, че има индикация за това държавите членки да преосмислят позицията си. Антибиотичната резистентност. Искам по този повод да напомня за едно изменение към доклада на госпожа Кростет. не искаме контрол на антибиотиците. Искаме намаляване на, на предписването на антибиотиците и тяхното производство. И ви моля да защитите тази теза пред съвета. Харка поли, Благодаря, господин председател. Госпожа министъра представи една конкретна програма, за разлика от своите предшественици, но тя не спомена, че днес финансовата криза се отрази на формирането на бюджета в областта на здравеопазването в много от европейските държави и членки. И имаме много проблеми, включително в моята страна, можете ли да ми повярвате, че с 60% са, се, са, е, са намаляли ам, разходите за лекарства през последните години, между 2009 и 2015 година. Не само защото сме свръх използвали, свръх потреблявали лекарства в миналото, а просто защото някои лекарства е, вече не се продават и няма просто пари, няма бюджет. Така че страни като Испания, Италия, Гърция и други е, в тези страни бюджета за здравеопазването бе драстично намален. Така че, госпожо министър, не мислят, че трябва да се е, предприемат мерки, за да се позволи на пациенти и болни а, е, да имат е, по-широк достъп до медикаменти по принцип, както и да се вземат някои мерки за превръщане на медикаментите по-бързо в генерични медикаменти. Мисля, че това е решението. Госпожа Мейснер. Госпожа Мейснер. Благодаря, госпожо министър. Вие говорихте за, за храните, че имаме прекалено много захар и сол и мазнини в храните. Това е така. Може би може обаче да се помисли и за училищата, за образованието, да се включат, например, да се включи, например, като тема в образованието в училище готвенето, здравословното готвене. И на следващо място медицинските продукти. Говорихме вече за това. Приоритетът е безопасността на пациентите. Но за малките производители е важно да не са отежнени с много бюрокрация. Как смятате да получите този баланс при преговорите? И на следващо място, вие искате всички да имат достъп на разумна цена до медикаменти. Но има много хора, които са хронично болни, има и много възрастни хора, които имат нужда от а, снабдяване с а, лекарства. Може би е хубаво обмен на информация между държавите членки за добри практики. Може да се спестят средства от амбулаторно третиране. Смятате ли да се застъпите пред, в съвета за економии в определени области и в укрепване на едно устойчиво медицинско осигуряване в бъдеще? От друга страна. Благодаря. Господин Фланаган има думата. Благодаря. Ами, беше интересно да чуя това, което казахте. Глобалната комисия за медицински продукти казва, че има ужасяващи последствия за обществата в света по отношение на здравеопазването. Вие в момента във вашата страна експериментирате с различни подходи е, в здравеопазването и най-вече с наркоманиите. Борбата срещу наркоманиите е много е, чувствителна. Моят въпрос е какъв ще бъде вашият подход? Ще продължите ли да инкриминира, третирате е, наркоманиите или ще ги третирате като здравословен проблем? Мач, е, мистер Петерле. Господин Петерле. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Аз е, се радвам, че ви предприемате един холистичен подход към здравеопазването и се радвам, че пациентите се са, представляват центъра на вашето, са в центъра на вашето внимание, както и медицинските продукти. Мисля, че медицинските продукти и медицинските услуги трябва да са достъпни за всички, но за съжаление все още има хора, които не могат да си позволят достъп до медицински услуги, особено ако цените продължат да се увеличават. Аз от много време говоря за европейски здравен семестър. Да имам предвид координиране на здравните политики един семестър, който може да послужи за рамка за сближаване на, здрав... на здравните системи между държавите членки. Аз съм сигурен, че една такава тенденция ще намали цените в, здравопазв... в сектора на здравеопазването. Бих искал да получа едно по-задълбочено тълкуване на Лисабонския договор в областта на здравеопазването. Интересуват ме и приоритетите ви в областта на борбата срещу рака. Благодаря. Господин Селимович. Благодаря. Радвам се, че вашият приори... един от вашите приоритети са антимикробната резистентност. Моят въпрос Моят първи въпрос е, въпреки обещанията на съвета през 2012 година за план за действие на национално равнище, ето вече след 4 години само 20 и две от страните има такъв план и много малко от тези страни са го приложили този план. Какво смятате да направите тук? На следващо място в Китай, Индия и Монголия замърсяването с лекарствени остатъци е много високо. Отпадъците се от... изхвърлят директно в природата. Въпросът ми е, имате ли план за противодействие? Какво смятате да правите? Последният въпрос. Знае, че вашата страна е много активна по този въпрос. И ако имате време, кажете нещо за стратегията в тази област. Госпожа Крощета. Благодаря ви, че отново ми давате думата. Представихте ни една много интересна, много важна програма и може да разчитате на нашата подкрепа за нейното изпълнение. Трябва обаче също така да съблюдаваме, че всичко извършено от предишните председателства се прилага на практика. Пример, директивата за трансграничните здравни услуги, която не, не беше правилно транспонирана като държави членки, която не се прилага на практика, не предоставя необходимите услуги, а и за гражданите именно достъп до всички, еднакъв достъп до качествени медицински услуги. Следващият ми въпрос е свързан с ваксините. Знаем, че има спад на вакцинирането в редица държави, членки на Европейския съюз, но добрата превенция минава и през вакцините. Така че възнамерявате ли да насочите държавите членки да предприемат конкретни стъпки напред, а не само да правят проучвания? И накрая по отношение на медицинските продукти в областта на педиатрията. Отдавна вече се отправихме искане към Европейската комисия да им да бъде адаптирана законодателната рамка по отношение на педиатричните медицински изделия, за да могат те да са по-добре адаптирани за нуждите на пациентите и на педиатрите, но пак се закъснява. Можете ли да ускорите по някакъв начин този процес? Благодаря ви. Thank you very much. We have finished. Благодаря. С това приключихме тура въпроси, а сега, госпожо министър, имате думата за отговор. Dank u wel. Uh, mij is gevraagd hoe zorg. Благодаря. Един от въпросите беше как ще, как, как ще приложим в Холандия решението за достъп до здравословни храни. Ще организираме конференция, където ще присъстват всички заинтересовани страни. Ще съставим пътна карта за действие. Важно е иновациите в Холандия и в други страни иновациите за подобряването на продуктите, тези иновации да бъдат популяризирани и стимулирани, защото навсякъде имаме проблема за ядене на прекалено много захар, затластяване, прекалено много сол и мазнини. Има иновации. Ето, например, ако искате да намалите солта, трябва хората които са свикнали с солта, трябва да намалят потреблението на сол постепенно, докато се достигнат здравословни нива. Въпросът е как с единия пазар как може да осигурим всички храни да се починят на едни и същи норми. Сега за лекарствените продукти. Как може в преговори при закрити врата да имаме една положителна инерция. Когато имаме поверителни преговори, които, което се случва всеки ден, Много трудно е при такива преговори да имаме прозрачност и да, и да кажем какви са предимствата за пациентите. Ние като министри винаги трябва да подписваме открито това, за което заставаме и да го защитаваме. Тоест, трябва да погледнем на въпроса под, от различна перспектива. Трябва да осигурим достъп до лекарствени продукти. Тук има много неща, които се случват. Са здравните услуги. Те са много важни за пациентите. Трябва, трябват инвестиции тук но, и, но това са важни инвестиции, защото те ще са в интерес на гражданите. Въпросът за субсидиарността е важен тук. Ще работим с колкото се може повече страни, ще обменяме информация, ще си сътрудничим и ще помислим за нови бизнес модели така че да може да намалим цените на лекарствата. Важна е, важно е да има и добавена стойност за фармацевтичните компании. Понякога лекарствата, които се предлагат, са за много малка целева група. Така че тук също трябва да помислим за подобрение. В основата на това подобрение е обмена на информация. Наистина може да повлияе много. Въпросът е да не да предоставим малка добавена стойност, а голяма добавена стойност. Трябва да действаме и трябва в наши, чрез нашите действия организацията в Европа да се подобри. Публичното здраве до голяма степен е трансграничен въпрос. Антибиотичната резистентност също не познава граници. Има нужда от действие на, европейс... на европейско равнище. Сега се използването на антибиотиците в селското стопанство. И като стимуле, стимуланти на растежа. Моята амбиция е да погледнем не само европейското равнище, а и международното равнище. Ние сме много загрижени от развитието на проблема в Европа. В много държави членки наистина антибиотиците се използват като стимуланти на растежа. В Холандия, в Дания и в други страни виждаме един и същи опит. Използват се антибиотици, използват се в селското стопанство, та тяхното използване трябва да се намали. Но в същото време не бива да намаляваме конкурентоспособността на сектора, ако искаме, е, предписвайки намаление на антибиотиците в сектора с 60%, например. За веществата, които нарушават функционирането на ендокринната система. Колежката ми Дайксмер говори по този въпрос – и тя каза, че ни трябват е, научни данни. Трябва да приключим в края на годината обсъжданията. Европейският съд излезе с решение, че комисията тук не спазва закона и не спазва своите обещания вследствие на което комисията каза, че до, кара, че до средата на 2016 година ще публикува своята програма за, в областта. Всичко, което се случи по-рано, е само добре дошло, то ще поощри дейността на комисията. От перспектива на съвета мога да кажа, че аз ще се застъпя за по-бързо третиране на материята. за клонинга, за клонирането. Въпросът е чувствителен и много деликатен. Това темата обаче не спада в моя ресор. По-скоро това е отговорност на министрите за селско стопанство. Но естествено, въпросът трябва да се разгледа от съвета. Въпросът е дали да се разшири обхвата, обхвата и да се включат в законодателството и потомците на клонираните животни. Въпроса за идентификацията на клонираните животни и проследяването им в хранителната верига. Това са основните въпроси. Комисията тук ще е поръчала изследване с цел да се проучат възможностите за етикетиране на местните продукти, произведени от клонирани животни. След този доклад, на базата на този доклад, ние ще вземем решение и в рамките на нашето председателство ще обсъдим на заседание на съвета въпроса за клонираните животни. Сега за споразумението ТИСА. На господин Айкаут мога да кажа, че няма време за губене наистина. Трябва да действаме бързо, за това въпросът е на дневен ред. За това искаме и да изработим много интензивна програма и да обединим усилията си в тази област. Говорим за монополистични лекарства, където няма конкуренция при съставянето на цените ценообразуването днес не отразява разходите в областта на изследванията и развитието. Проблемът го осъзнаваме и затова искаме да се занимаем с него. Важно е също така на европейско равнище да имаме добър обмен на мнения по отношение на нашите здравни системи, по отношение на нашите здравни услуги и знанията ни за лекарствата. Ние разбираме, че има различни системи и е хубаво на базата на това знание да подобрим системите си за здравеопазване, системи, в които всеки болен да има достъп до лекарства. Също така е важно да видим как може да използваме иновативните лекарства и да спестим чрез тях средства. Ако няма мерки на европейско равнище, цените ще се увеличават за тези лекарства. Ние всички Искаме едни добре функциониращи здравни системи, които да се грижат именно за достъпността на лекарствените продукти. antibioticaresistentie, uh, е, е, е, is het van groot по въпроса за антибиотичната резистентност, важно е не само да говорим за нуждата от план за действие, а действително да имаме такива планове за действие. Има държави, които имат такива, има други, които нямат. Но най-важното е да не си останат плановете за действие само на хартия, да се прилагат на практика. И аз тук държа да подчертая, че е много важно да се работи за партньорски проверки, които да участват всички. По този начин можем да си помогнем взаимно. Можем да открием къде са препятствията и да видим как другите държави ги продоляват. Тоест целта на тези партньорски проверки не е само да проверяваме, контролираме, а да видим какво правят останалите държави. По този начин мисля, че можем да постигнем значителен напредък на европейско равнище. Voorzitter, ten aanzien van de vragen die mij gesteld zijn. Господин председател, гледайки въпросите, които ми бяха зададени по споразумението от ТИСА, за съжаление няма как да направя коментар за определението за услуга. Но колегите, които отговарят за ресора ще ви отговорят на този въпрос. И доколкото знам, Европейската комисия е поела инициативата в, по този конкретен въпрос. Мисля, че с това отговорих всички въпроси, господин председател. Thank you very much for... Много ви благодаря за отговорите. Благодаря и на двамата министри за тази възможност, която ни предоставиха да изслушаме приоритетите на Нидерландското председателство, но също така да чуем и отговорите на колегите, кои, които дадоха въпроси от името на политическите групи или от собствено име. Благодаря на двамата министри още веднъж и тъй като това беше последна точка от дневния ред, мисля, че може да приключим работа за сега. Следващата ни извънредно седание ще бъде на 21 януари в Страсбург, а следващото редовно седание ще бъде на 17 18 февруари тук в Брюксел. Благодаря ви и приятен апетит!